Сега следва изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Темата е положението в Египет. Преди да дам думата на госпожа Могерини, искам да ви информирам, че няма да приемам сини карти и също ще отпаднат и спонтанните изказвания. Госпожо, председ... госпожо заместник председател, темата за Египет обсъждаме днес. Времето е доста символично. На 21 януари тогава се случи революцията, когато хората излязоха по улиците, е, за да искат по-достоен живот и за да искат буквално хляб. Ние изцяло подкрепихме Египет и египетските граждани и техните искания. Днес Египет отново се, все още се намира в преход. След председателя Морси страната се намира в период на подготовка на избори, които ще се проведат в през март. Две стъпки са направени. Първо, има конституция в Египет, нова конституция и е избран ем, президент. Има мисия за президентските избори през май или имаше и Европейския съюз взе участие в тази делегация. Има препоръки, които са взети предвид и е, като се имат предвид и председателските избори. Има, разбира се, трудности и този път няма да се изпраща наблюдателна мисия, ами ще има мисия, по-специализирана в по-малък състав, която ще наблюдава предизборната кампания. Мисията ще си сътрудничи с органите и ще оказва съдействие при предприемането на мерките за извършването на реформите. Европейския съюз иска да бъдат направени и законодателни промени, така че да се дадат повече права и на НПО и да се подсили Конституцията. Създава се голяма основа за поемането на ангажименти, за гарантиране на основните права, за гарантиране на сигурността и а, за даване на права на гражданското общество. Има рискове обаче от радикализация, а, радикализиране. Европейския съюз подкрепя Египет в борбата на страната срещу тероризма. Има специален координатор, който беше в Египет през декември. Сега има възможности за провеждане на диалог за противодействие на тероризма и застановяване на сигурност. Това е в интерес не само на Египет, но и в наш интерес. Предвид ситуацията там, ние приветстваме повторната поява на Египет като важен регионален актьор. През лятото Египет участва в преговорите за спирането на сраженията в Газа. Срещата по тази тема се състоя в Кайро. Египет е и важен актьор по отношение на Арабската лига и Африканския съюз. Участва и в диалог с Судан и Етиопия. Египет трябва да се справи с економическата си ситуация, която е доста трудна. Има стъпки предприяти от новите органи, са в правилната посока. Има нови проекти за изграждане на канал, подобен на Суетския. Необходими са социални и економически промени. Има международна економическа конференция, която се планира за март. В социално-економически аспект трябва да бъдат подобрени а, условията на живот за най- за най-слабата част от обществото в Египет. Не трябва да се прави никакви компромиси с човешките права. Египет трябва да се справи с е, ситуацията свързана с човешките права, трябва да се зачитат опозиционните мнения, да се дава е, свобода на изразяването и на медиите. През миналия юли имаше проблем в тази връзка, свързани с правото на сдружаване и правото на изразяване. Има друго решение на съда, издадени със смъртни присъди на 188 обвинени лица. Трябва обаче да се гарантира справедлив процес. Трябва да има независима правосъдна система. Тя е ключов елемент за нормалното функциониране на всички институции. Има едно голямо безпокойство, което е свързано с липсата на отчетност. Всички политически опоненти, не на последно място и мусулманските братия са подложени на репресии. Прекалено много хора са изправени пред военните съдилища. И има нов проект закон за противодействие на тероризма, има и нов закон за НПО, който не е в унисон с Конституцията. Искам да благодаря на специалният представител за, по човешките права Ставрос Ламбридис, който е ваш бивш колега. Той а, е, обсъжда всички тези теми с е, египетските органи и той е посетил страната многократно през 2014 година. Няма вариант дали да се сравничам с Египет или не. Тук става въпрос за това как най-добре да подкрепим а, преходния период, през който преминава Египет. Планът за действие с Египет трябва да бъде а, предоговорен и да се вземат предвид реалностите на място. Както казах, парламентарните избори а, бяха обект на наблюдение и освен това се извърши наблюдение върху а, свободата на изразяването и на медиите. Ние помагаме на Египет, но в същото време се борим и за нашата собствена сигурност и се борим с нашите собствени заплахи, отправени към нас. Благодаря ви, господин Преда. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо върховен представител. Първо бих искал да кажа няколко думи относно позицията на е НП по темата, която обсъждаме и а, съвместната резолюция, която обсъдихме и другите е, политически групи. Имахме един много дълъг, много подробен текст, защото искахме да включим в него всичко. Всичко, което се случи от приемането на последната резолюция за Египет. Затова текста е много голям, много тежък, ако мога да кажа така. И може би не всички цифри са съвсем точни, тъй като сме се позовавали на различни източници. Трябва да кажа обаче, че ние наистина искаме да продължиме отношенията с е, Египет, диалога с Египет, да подпомагаме Египет в борбата против тероризма. Египет е много важен партньор и играе много голяма роля в мирния процес в Близкия изток. И Втория проблем, разбира се, е прехода към демокрация. Ние, разбира се, подкрепяме Египет по пътя към демокрацията, но е, правовата държава и човешките права не могат да бъдат е, е, подценявани. Египетският народ се стреми към това и ние ги подкрепяме това. Бе прията конституция, която е по-добра от тази, с която разполагаха египтяните в миналото, но сега е важно тази е, конституция наистина да се прилага. Затова и парламентарните избори, които ще се състоят, са от огромно значение, както правилно го подчертахте, госпожо, госпожо Могерини. Е, последната мисия бе ведена от, ръководена от господин е, Давид. Но в момента се подготвя обаче едно законодателство, което е, противоречи на Конституцията и в ущърп на неправителствените организации. Е, така че мисля, че в отношенията си с Египет трябва да бъдем и много предпазливи, е, но и много настоятелни. Господин Бущинар, много ви моля обаче да спазвате времето, което ви е отредено, тъй като имаме много малко време. Така, много ви моля да държите внимание от това. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, днешният ден ще остане в историята. Върховният председател в залата ни повече от 7 часа. Това е огромен жест на уважение към парламента и ние го оценяваме. А сега преминаваме към, на румънски. Египет е страна от ключово значение. Това е много важно за Европейския съюз страна. Беше казано нееднократно, но трябва да продължаваме да го повтаряме. Трябва да си припомним ключовата роля, която изигра Египет в конфликта в ивицата Газа. Трябва да си припомни също така и приносът на Египет в справянето с заплахите около страната. И от тази гледна точка Европейския съюз силно се вълнува от процесите на демократизация модернизация в Египет, но и в съседните му страни. Надяваме се Египет да постигне напредък. Разбира се, притесняваме се от настоящото положение в Египет по отношение на правата на човека и основните свободи. Даваме си сметка, че положението е много сложно след революцията в Египет, но едновременно с това си даваме сметка и за огромните предизвикателства и заплахи, под които е изправен, изправен страната в момента, особено след събитията в Париж. Призовеваме усилията, които се полагат ако се стремим към един по-мирен свят с по-малко заплахи. Отдавна очакваме парламентарните избори в Египет. Надяваме се да подобрят демокрацията в страната. Надяваме се да има пълен достъп на всички правещи, имащи право да гласуват, да го сторят. И се надяваме на справедлива предизборна кампания. Европейския съюз така би трябвало да засили своето сътрудничество с египетският парламент, за да гарантираме, че в Египет наистина са налични промените, които има нужда. Господин Танък. Барак Президентът Мобарък беше свален и много промени настъпиха, много от тях турбулентни. Президентът Морси беше подложена на критика за посоката, в която отправи своята страна. Беше приета нова конституция от референдум. Президентът Алсиси също беше избран. Това са наистина постижения, но това е началото на пътуването, отколкото неговия край. Вътрешните проблеми трябва да бъдат засегнати. Египет трябва да стане плуралистична е, демокрация и да се възцари мир. Трябва копските християни да са в по-добра ситуация. Трябва да има толерантност във всички останали области. Трябва да има свобода на словото, на изразяваното, право на мирен протест. Това са ключови елементи от демокрация и трябва да бъдат зачитани. Много граждани е, са били осъдени, задържани в Египет за това, че са искали да упражняват тези свои права. Това поражда безпокойство. През 2013 година около над 40 000 са били задържани, около 400 е, протестиращи са били убити. Това също е доста обезпокоително. Е, от Ал Джазира журналист е ем, възпрепятстван да упражнява своята професия. Не трябва да забравяме ролята на Египет като лидер в арабския свят и като главен регионален ем, актьор. Не трябва да пренебрегваме и случващото се в Либия или борбата срещу ислямския тероризъм и случващото се в Северна Африка и Близкия изток. Приветствам интереса на парламента да търси начин да подкрепи Египет в прехода на страната към демокрация. С ваша от полза за страната. Благодаря ви. Господин Ван Бален. Благодаря, господин председател. Египет пое ангажимент чрез приемането на нова конституция. А новата конституция, която е по-добра от предишната, човешките права намират свое място, както и равноправието между мъже и жени. Така че Египет трябва да изпълни ангажиментите, които е поела. Мисля, че всички преждеговорящи го казаха и ние като Европейски съюз сме на страната на онези, които се борят за демокрация и свобода. И кои... за това ние сме е, загрижени от е, някои нови закони, които в момента се подготвят. Е, това означава, както казва господин Танък, че Египет е и ще продължава да бъде главен актьор на е, регионалната сцена. Парламентарните избори ще бъдат постижение, ще бъдат успех, ако са обаче открити и демократични, защото така се върви по пътя на демокрацията. Така че трябва да бъдем бдителни, но същевременно да помогнем на Египет да спазва човешките права. Да видим какво можем да направим, за да помогнем на наистина свободата и правата да бъдат защитени. Президент. Госпожа Матиас, господин председател, госпожа заместник председател на комисията. В крайна сметка диагнозата е лесна. Египет преминава, през, преминава през един изключително сложен процес – и ние в момента си даваме сметка за предизвикателствата, пред които са изправена демократичната промяна в Египет, свободата на пресата, например. Трябва обаче да си извадим полуките от миналото и по-конкретно от полуките от последните 4 години в региона. И ако последните събития са ни научили нещо, то полуката трябва да бъде, че е крайно време да престанем да даваме съвети. Процесите в Египет могат да се извършат успешно само чрез решения взети от египетският народ. Европейския съюз може да играе роля на медиатор, който да допринесе за възстановяване на социалния мир. Провеждането на парламентарни избори е стъпка в правилната посока, но провеждането на тези избори е отговорност на египетският народ. Разбира се, ние можем да им окажем нашата подкрепа. И както вие казахте, госпожо, много по-добре е да подкрепяме, отколкото да се намесваме. Смятам, че трябва да уважаваме правото и възможността на египетския народ сам да взима решение за своето бъдеще. И аз ви благодаря, госпожо, че по толкова дълго време вече сте в тази зала днес. За нас е чест, че може да разчитаме на вас. Благодаря ви. Сърджен... Госпожа Сърджентин има думата. Благодаря, госпожа благодаря, господин председател, Преди 4 години гражданите на Египет се освободиха от един диктатор, от президента Мобарак. Това приветствахме ние в тази пленарна зала, без да помислим защо толкова дълго този президент се съдържал е на властта. След това Мурси беше избран не е съвсем така справедливо, както ние смятаме. Ние не бяхме доволни от Мурси, но той беше избран. След това той сам си присвои някои права и ние не бяхме доволни от това. Той си присвои а, тези права и а, обаче вследствие на това имаше военен преврат. И сега а, сме изправени пред един военен режим в Египет. Не казвам, че миналото е било добро или че имаме нужда от Мобарк или Мурси, но дебатът, който водим сега, го водихме и преди половин година а, за това, че Египет е политически партньор, че трябва да играе важна роля в региона, че трябва да се защитава от тероризма. А, Дами и господа, тези сравнения е, според мен е, не са удачни, като имаме предвид случилото се в Париж миналата седмица. Не можем да кажем е, обаче, че египетските граждани нямат право да бъдат свободни. Мобарък просто е държавна сила хората в страната. Не, не могат хората, които се борят човешките права, да бъдат третирани по такъв начин. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Египет е в момента в сърцевината на един циклон, който разтърси цяла Африка там не. В, знаете, че в тези страни и гражданските свободи, и сексуалните свободи, а, и политическата свобода не се зачитат. Така че ние трябва да бъдем критични, но същевременно трябва да признаем, че Египет направи много в борбата срещу тероризма. Тя, той, страната направи много, за да прекрати кръвопролитията между ивицата Газа и Израел. Немалко неща беше направено в Екипет и за религиозните малцинства. Е, не е достатъчно, разбира се, но същевременно не, се надяваме, че тези парламентарни избори няма, няма да да обърнат нещата в обратна посока. Трябва да разглеждаме бъдещето като повече помощ за повече свършено. Ако наистина Египет не е на висотата на ангажиментите си, може да ги критикуваме. Но за сега наистина трябва да настояваме журналистите да бъдат освободени и всички правилни мерки да бъдат приложени. Господин председател, в исламски, има исламски държави, в които се признава, че законът е над шарията и Корана, но има и други ислямски държави, които не признава този факт. С този ислам водим война в момента и в тази борба имаме нужда от нашите исламски съюзници. Бяха свалени правителствата в държави като Ирак и, и това доведе до идване на власт на исламистите. Това води до увеличаване на, на исламистското влияние. И какво ще бъде каква би могла да бъде ролята която може да си играе Франция в Египет, например, като виждаме как трима терористи могат да направят нещо толкова ужасяващо в Франция. Абдел Фатахал Сиси направи нещо невероятно. Той поиска самият ислям да бъде прочистен от насилието. Той призвава за една револю... религиозна революция. Дами и господа, много е лесно тук от тази зала да получаваме целия свят, но е крайно време да привлечем съюзници и да изградим политически съюзи с тях. И тук не се опитвам да ви трогна с детински обещания, а искам от вас истински политически отговорен избор. Ние сме го направили този избор, защото за нас приоритет е нашите народи да живеят в мир и да запалят своята цивилизация. Благодаря ви, думата му, Габриел. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Египет е страна, която може да играе предоминираща роля за стабилизиране на Средиземноморския басейн, както вие казахте. Ще наблегна на пет неща. Първо, конституционни разпоредби за основни права и свободи. Знаеме, че е, изброяването на правата и свободите не е достатъчно, не са достатъчни предизборните обещания. Трябва наистина египетските власти да прилагат е, с Конституция свобода на пресата и на на словото. Няма свобода, няма демокрация, когато пресата, медиите са в затвора. Само плуралистична, демократични медии могат да позволят да има демократичен диалог в обществото. Само чрез този диалог ще може да се обедини египетското общество. Между е, диалог между различните вероисповедания. Това може да доведе до плурализъм. Под, е, призовавам египетските власти и Европейския съюз да да работят в тази посока. Четири. Ролята на жените. Без участието на жените не може да има демократичен преход. Или ще бъде само частичен. Трябва да се гарантират техните права, да се борим срещу насилието, срещу жените и да се е, насърчава участието им в политическия живот. Трябва обаче конкретни резултати. С участието на мъжете също, с участието на Европейския съюз и борбата срещу трафик на човешки същества Египет се бори срещу това, ние можем да си сътрудничим. Имаме инструменти, те трябва да станат по-оперативни. Много са предизвикателствата, но нашата помощ трябва да бъде на висота, за да можем наистина да помогнем на демокрацията в Египет, защото без демокрация, без права няма стабилност в страната. Благодаря ви. Господин Ховит. Благодаря. Египет е важен партньор на Европейския съюз. Тази вечер обсъждаме резолюция, която включва критика към Египет. Десетки хиляди хора биват задържани. Много от тях заради това, че са участвали в саботаж, тероризъм и за това, че са протестирали. Това е недопустимо. Това е незачитане на основните права. Трябва да протестираме срещу смъртното наказание. Има обаче такива присъди, наложени върху много лица. Не на последно място, те са сред привържениците на, Мурс, на предишният президент Мурси. Египет трябва да престане с тези практики, противен случай ще очерни своята международна репутация. Има и журналисти, които също са осъдени и те трябва да бъдат освободени, да не бъдат хвърлени в затвора. Освен това, правата на хората от представите на ЛГБТ. Някои от обвиненията към тях са били свалени и това трябва да бъде приветствани. Относно НПО, трябва да настояваме за това международните фундации и донори да имат право да преследват своите идеи и да помагат на египетските граждани. Партньорство трябва да означава партньорство и нищо друго. Благодаря ви. Добре, господин Десмекер. Благодаря ви. Господин Хауит каза повече това, което исках да кажа. Трима от колегите ми от Алджазира все още са в затвора в Египет. Аз съм бив журналист и продължавам да твърдя, че тези хора нямат място в затвора. Те просто си вършат работата, имат право да се върнат в домовете си противоречиви закони продължават да се приемат в страната и те нарушават гражданските права. НПО вече не могат да получават средства от чужбина, правомощията на армията бяха увеличени, военни трибунали могат да преследват цивилни граждани по различни поредица обвинения. Питаме се дали целта винаги оправдава средствата и се питаме дали е, лечението не е по-страшно от болестта в случая. И накрая, госпожо Могерини, радвам се, че поставяте такъв акцент върху основните права. Благодаря ви. Господин Кючук. Господин председател, уважаема госпожо върховен представител, уважаеми колеги, днес обсъждаме ситуацията в Египет точно една година след приемането на новата конституция на страната конституционният референдум бе важна първа стъпка към всеобхватен политически процес и европейският съюз застана зад него. но за съжаление след провеждането на президентските избори през юни политическата обстановка в страната остана нестабилна а методите на властите са твърде силови и несъразмерни по отношение на фактора който ги е предизвикал. изолацията на определена част от египетското общество от настоящия политически процес в страната ерозира държавността издаването на смъртни присъди нарушаването на човешките права натискът върху гражданските организации и липсата на свобода на словото довела до арест на студенти и журналисти действа с дестабилизиращ ефект върху демократичния процес и социално икономическата обстановка. редом с негативните тенденции във вътрешнополитически план трябва да отчетем активната регионална роля на египет. страната успя да посредничи за спиране на войната от две хиляди и четиринадесета г. между израел и газа. полага усилия за диалога в либия дава нов импулс на разговорите с етиопия и судан за спорния проект ренесанс а през октомври организира международна донорска конференция за възстановяването на газа. ето защо трябва да осъществим диалог и активно да сътрудничим всички с представители на египетското общество. благодаря за вниманието. Господин Ярик, благодаря ви, господин председател, госпожа върховен представител, те наречената арабска пролет, т.е. народното движение, което искаше повече демокрация, не се използва от необходимата политическа и културна подкрепа от нашите европейски институции. институции. Трябваше да подкрепим в по-голяма степен духът на свобода и демокрация. В контекста на, на, на, на намеса в други страни, като Либия, Египет а, премина през редица перипети и демокрацията на спечели от това, дори напротив. ограничаването на медиите и колективните присъди са неприемливи. Трябва в по-голяма степен да проявим солидарност към египетският народ и да вземем предвид стратегическото значение на тази страна, което която в продължение на други години беше културен лидер в региона. Трябва също така да вземем предвид и нейната роля на посредник в диалога, в частност е израел-палестинският диалог. Ето защо трябва да осъществим тяхно сътрудничество в тази страна, за да имаме един процес на взаимно развитие от двете страни на Средоземно море. Благодаря ви. Думата има госпожа Жули. Господин председател, госпожо върховен представител, скъпи колеги. Не за първ път обсъждаме тук положението в Египет. За съжаление, и след като някои говорят за демократичен превод, преход, всъщност положението само се влушава. Днес в Египет има 15 000 политически затворници, като една трета от тях нямат нищо общо с религията. 147 са наши колеги. Аз като бивш магистрат мога само да осъда липсата на независимост на египетската съдебна система. Съдебната система е само една а, оръжие в а, ръцете на политиката и на политическите власти. Тези, които вчера са практикували корупция и несправедливост, биват освобождени, докато млади журналисти биват осъдени на две години затвор. Единственото им престъпление е, че са се противопоставили, демонстрирайки мирно срещу закони, които са несправедливи. Египет трябва да се върне към пътя към демокрацията, защото инак ще е, умре надеждата, която се породи в революцията. Благодаря ви. Thank you, President. Господин Башир, благодаря. Господин председателю, Египет все ще се бори с е, последиците от арабската е, пролет. Аз съм бил в Египет и е, всякаква усеща за нестабилност и опасност е, прогонва туристите и вреди на туризма. Преди една година военната диктатура в страната наложи смъртното на наказание върху 188 обвинени лица, включително журналисти, политически опоненти и, и ам, невинни ам, протестиращи не се зачитат международните организации. Ам, има доклади, а, които посочват, че по отношение на демокрацията и свободата Египет се е нарежда на от последните места. Друга непредседствена организация отвори врати там и ам, посочи, че в Египет няма религиозна а, свобода. Хосния Мобарък изведнъж не е обвиняван за нищо, снети са му всички обвинения, много средства липсват, средства с които може да се помогне на гражданите. Отказва се право на достъп до вода от Нил а, всъщност река Нил е, е източник, е, водоисточник и за Етиопия. Господин Албаймая, благодаря господин председателю, госпожо е, Могарини, поздравявам ви за вашата издръжливост. През 2014 година имаше референдум и се подобри правната ситуация в Египет и се подобри и ситуацията на християните, но това само на хартия, за съжаление, ситуацията на християнските копти ам, си остава сложна и трудна. Драматична е ситуацията в региона Свит, където постоянно има отвличания и ако не се плати а, откуп, ам, отвлечените лица се убиват християните са лишени от много неща, като образование, основни права и така нататък. През 2014 година Египет, е, Египет е сред 25-те нации, ам, в които няма демокрация. Трябва сериозно да приемем ситуацията в Близкия изток и трябва да поискаме правна защита за християните в региона. Това трябва да е условие, което да се постави по време на разговорите. Нашата задача е да играем ролята на защитник. Благодаря ви. Господин Милан Мона. Много благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, екипът е много важен партньор за Европейския съюз добросъседството в Средиземноморието е много важно. Египет винаги е играел водеща роля в арабския свят. Това е една страна, която служи за пример и, или поне доскоро беше така. Знаете, че в момента целият регион преживява много трудно много трудна ситуация. Има редица конфликти в доста ограничен териториален регион Либия, Газа, Ирак и новите предизвикателства, свързани с исламската държава. Нуждаем се от един силен Египет, който да работи в сътрудничество с нас, за да може да отговорим на всички тези предизвикателства и в частност на тероризма. Имаме нужда от Египет, за да гарантираме и да запазим необходимият ни мир в региона. Египет е неясно, че сред семството на Европейския съюз са плурализма, разделението на властите, върховенството на закона, личните свободи, равенството и недискриминацията. За нас тези ценности са универсални ценности и искаме всички хора по света, съответно и египтяните, да могат да се е, радват на тези ценности. За нещастие обаче, както беше казано, все още не сме свидетели на необходимото законодателно развитие, т.е. не разполагаме с необходимите закони за осъществяването на тази цел следствие на това парламента, който ще стъпи в длъжност през март, ще носи огромна законодателна отговорност и се надявам изборите да се проведат в контекст на диалог и отвореност и доколкото е възможно в независимост. Трябва да подпомогнем Египет по пътя му за промяна и да помогнем на египетските граждани, които все още се сблъкват с, с много предизвикателства. Благодаря. Господин Вайденхолцер, благодаря господин председателю. Няма съмнение, че развитието на Египет е от много голямо значение за Европейския съюз. Разбира се, стабилността и предвидливостта е от интереси за двете страни. Египет полага усилия в тази насока. Стабилността обаче трябва да има устойчив характер след военен преврат дойде тази власт на върха и преди арабската пролет съществуваше в страната репресивна политика. Мусулманските братия също използваха авторитарни методи. Но и сега ам, много права са отнети, свързани с това за свободното сдружаване, за изразяване на, на мнение. Необходимо е несигурността да бъде премахната и трябва да ам, се гарантира сигурността в страната. Има конституция, която е прията чрез референдум и в тази конституция също е заложено, че трябва да бъдат спазвани всички международни споразумения. Господин Якиевич. Благодаря, господин председател. Бих искал да привлеча вашето внимание върху положението на християните, християните копти в Египет. Това е най- най-голямото християнско мълчество в Близкия изток. Техните църкви, техните домове се разрушават коптите нямат достъп до по-високи постове в администрацията, не могат да бъдат и в, не могат да заемат и по-високи постове в армията. Техните магазини са на обект на нападение, а властите в не ги защитават. От, през септември 2013 едно село, копско село бе нападнато и всички граждани пребити. Е, властите на, на страната не направиха нищо срещу нападателите. Това така прилича доста на ислямска държава, а в, в момента дори и е, публичната администрация през, преследва е, християните копти. Така че призовавам ви, госпожо заместник председател, да се вземат мерки за защитата на коптите. Нашли сте праве беседи. Господин Ваник. госпожо Могерини, в встъпителното си изказване намерихте подходящите думи за добро равновесие между това колко важен е Египет за Европейския съюз, за гарантиране на мир и стабилност в региона. А също така споменахте и нашите очаквания от Египет. Не можем да се откажем от очакванията си по отношение на върховенството на закона, защитането на правата на човека, както на индивидуалните, така и на колективните права. Но когато изготвяме резолюциите си, Трябва да се отбележи, че в този случай нашата резолюция може би е с а, по-остри с по остър тон, колкото Египет заслужава в момента. Но когато изготвяме резолюциите си, трябва да сме наясно, че Египет е страна, партньор, от която се нуждаем в а, размирният близък изток. Трябва също така да оценяваме потенциалът на тази страна, възможността и да осигури стабилност, важното значение в борбата срещу тероризма и реди са други важни стратегически интереси за нашия континент. Ето защо съм убеден, че имаме право да очакваме от Египет да се превърне в една иска демокрация, да прилага своята конституция и да проведе демократични избори. Благодаря ви. Думата има господин Бойлан. Е, благодаря, господин председателю. Вчера външния министр на Египет каза, че има възможност тримата журналисти на Алджазира да бият помилвани. Ирландски тинейджа Абрахим Халала е бил в затвора без да е осъждан от 2013 година. Той е на 17 години, когато е бил арестуван по време на протеста в Кайро. Отказва ам, се и медицинска помощ на ам, ранено лице по време на протестите. А, подложено е на ам, побой в затвора. Ам, съдебен процес е отлаган на три пъти. Има и а, около 9, 729 други задържани лица, за които няма никакви доказателства. Моля ви, госпожо Могерини, запонайте се със случая Ибрахим и настоявайте за неговото безусловно и незабавно освобождаване. You, Благодаря, господин председател. Колеги, ние всички знаеме, че Египет е важен партньор, стратегически партньор в региона. И Египет обаче има да извървява много път, за, докато стигне до демокрацията. Ние трябва да помогнем на египетският народ, който беше толкова ентусиазиран и който те с такова желание извърши промените. Така че аз бих искала да ви насърчавам да работите с е- е- египетското правителство и да настоявате за освобождаването на журналисти, студенти, да говорите за неправителствените организации, които са в много лошо положение и да се използват всички възможности, за да накараме Египет да се присъедини към конвенцията от Рим, защото а, мисля, че си заслужава да направим всичко, може да е, насърчаваме Египет да върви в тази посока. Благодаря ви. Господин Господин Епитидеюс, заплахите идващи от е, туристичи, от е, тероризма е идва под много различни форми. много от терористите, действащи в едни градове, не са същите си градове, а имат съюзници в други държави. Затова трябва да работим с всички съседни страни, за да не могат джихадисти да навлизат на територията на Европа и да извършват своите терористични актове. Трябва да намерим златната среда между сигурност и защита на основните права. Една от страните, където има заплаха, Египет, това е страна, в която джихадистите убиват хора, отвличат хора и преследват а, християнски свещеници, особено а, православни свещеници в региона на Синай. Този проблем трябва да бъде продолян с усилията на армията, тъй като тероризмът и трафикът на хора са престъпления според Египетската конституция. Имаме нужда от сътрудничество с Египет, за да помага на страната да се пребори с тероризма на своята територия. По този начин ние се почувстваме по-сигурни тук в Европа. Благодаря ви, господин Стира. Стира има думата. Уния мора и стабилност Египет. Благодаря, господин председател. Ясно е, че Европейския съюз трябва да подкрепи стабилизирането на Египет и да насърчава демократичните развития на страната. Необходимо е, е да спомогнем изграждането на демократични институции Борбата с тероризма също трябва да е приоритет, особено ако разглеждаме този въпрос от гледна точка на стратегическото сътрудничество. Радикализмът и тероризмът са основните заплахи за развитието на Египет. Приоритета трябва да се концентрира върху стабилността на страната. Това е от стратегическо значение за Европа. Необходимо е да гарантираме широк широка ос на сигурност и стабилност в региона. Това е важно и за Египет и за всички нас. Благодаря, госпожо Могерини, за вашите думи относно основните свободи и права в Египет. Аз говорих в Египет с журналисти, неправителствени организации, представители на гражданското общество и представители на ам, различните вероисповедания ние трябва да покажем, че приемаме нещата на сериозно. Виждаме, че в момента президента Сиси и потиска гражданското общество и а, своите опоненти, които се обръщат към останалия свят, за да потърсят помощ. Е, Арабската пролет беше един вик за демокрация, но се, се стигна всъщност до военен преврат. В момента нещата са по-лоши, отколкото бяха по времето на Мубарак. Затова призовавам Европейския съюз да настоява за освобождаването на правозащитниците и политическите затворници. С член 58 нещата трябва да се подобрат. Следващо pane předsedo paní mogheriniová vláda prezidenta господин председател, госпожо, Това е едно правителство, което предотврати настъпването на хаос и предотврати економически колапс на страната. От друга страна правителство е подложено на критики. Има две възможности предвид ам, това, което се случва в региона. От една страна е да има здрава ръка, която да държи управлението на страната, да, така както действа LCC, или да има развитие такива, каквито са в Тунис и в Марокко. Най-добрият пример може да се даде и с Турция. Втори, втората опция е по-добра от първата. Но европейците трябва да свикнат с това, че нито един от тези варианти ще доведе до 100% спазване на човешките права. И двете опции, и двата варианта са по-добре от това, което виждаме в Либия, Ирак или Сирия. Трябва да сме по-прагматични и смятам, че госпожа Могерини се е с тази а, тема и то обстойно. Благодаря ви. Госпожа Лопес Бермехо. Милиони египтяни и египтянки протестираха на площад Тахир и настояваха за свобода. Няколко месеца по-късно стана ясно, че е имало 800 загинали по време на демонстрацията. Имаше също така и стотици задържани на протестиращи, студенти бяха хвърлени в затвора. Ето защо смятам, че трябва да си дадем сметка на казаното от АОСИСИ по отношение на защитата на имамите. Това са просто думи и е крайно време Египет да направи нещо, за да сложи край на страданието на палестинците в Ивицата Каза. Не бива обаче да, да се забравя и страданието в самият Египет Съединените щати и МВФ оказват помощ и е жизненно важно и ние да подобрим отношенията си с страната. Не бива обаче да се връщаме и към миналото. Египетският народ ще вземе решение за своето бъдеще без намеса и намеса не, би, не бива да има от Европейска страна. Европейски съюз, благодаря ви. Благодаря, господин председател, уважаема госпожа Могерини. В Египет в момента човешките права се потъпкват ето защо а, и ние утре ще приемам резолюция за Египет, но това не е достатъчно. Мусулманските братия с, с всички средства се опитват отново да дойдат на власт, а, провеждат а, въоръжени демонстрации. Важно е голяма част от египетския народ да бъде подкрепен, защото в момента гладува мусулманските братия допринасят съвсем малко, а пък получават много. Не трябва нещата да се свежат само до тази резолюция, в противен случай нищо няма да се промени. Трябва да видим какви са причините, свързани с тази тежка ситуация и а, трябва да направим така, да подкрепим правителството, че економиката отново да си стъпи на краката. Моля ви, госпожо Могерини, направете така, че средствата да бъдат надградени, увеличени, за да може економиката отново да набере инерция. Висока пани представител. Господин Вета, много ви благодаря. Господин председател, редица неоснователни арести и изтезания се извършват срещу дисидентите, което показва, че положението в Египет се влушава. Има също така и свидетелства за изчезване на арестувани от полицейските служби и армията лица. Също така се влушава и по съдебната система състоянието на правосъдието, тъй като има редица масови съдебни процеси. В много случаи подсъдимите не са присъствали по време на процеса, а и адвокатите не са имали достъп до тях. По този начин съдебната система в Египет показва, че не е в състояние да функционира адекватно. През последната година станахме свидетели на голям брой случаи на нарушаване на основни права. А, има и много нарушаване на правата на човека, с които ние не можем да се примирим. Ето защо трябва да предприемем решителни мерки, най-напред да се проведе независимо разследване на всички случаи нарушаване на правата на човека и трябва да изпратим много ясно последно в това отношение. Господин Кан има думата. Благодаря, господин председател. След като военните дойдоха на власт, човешките права бяха потъпкани в, Европе, в Египет. Демократичните права на, е, на египтяните вече не съществуват и всеки ден обществото се радикализира все повече и повече. В това обаче, което се случва в Египет, ще има последици за цяла целия регион. Всеки ден има убийства, изтезания, из, из, измичан. Нека да не забравяме за тримата журналисти от Ал Джазира. Ние трябва да настояваме те да бъдат освободени. Обаче подобни деяния са ежедневни в Египет е, египетските власти трябва да бъдат отчетни за това, което правят. Европейския съюз не може да си затваря очите пред слушващето там. Трябва да изразиме нашата солидарност с затвор, затворниците и с гражданското общество в Египет. Само една плуралистична, демок... Е, плуралистично демократично общество може да има и да построи една демократична страна, която да е стабилна. Благодаря ви уважаеми господин председателстващ уважаеми колеги уважаема госпожо комисар! ситуацията в египет продължава да бъде особено безпокоителна. в резултат от вълната от метежи известни като арабска пролет правителството в кайро беше свалено след вълна от насилие и кръвопролития. арабската пролет се превърна в дълга ислямистка зима и заплаха една от най големите арабски държави да бъде превзета и овладяна от ислямисти е все още актуална. мюсюлмански братя ислямистка организация е една от първите такива в новото време те са в тесни връзки с останалите ислямистки бойни групи и са основна заплаха за мира и сигурността в района. по време на ислямистките метежи в египет бяха избити и изгонени стотици хиляди християни копти и православни и бяха разрушени техни градове имущества и домове. все още са под заплаха и християнски светини. ако владеят властта в египет мюсюлмански братя ще представляват сериозна военна заплаха за европа и държавата израел и ще се превърнат в поредното звено от ислямистката атака срещу европа и нашата цивилизация редом с хамас ислямска държава боко харам аш шабаб аджу муджахидин съвета на ислямските съдилища ал кайда и други. не е случайно сътрудничеството между мюсюлмански братя и и проислямисткия режим на президента ердоган в турция. уважаема госпожо комисар моят въпрос към вас е какво прави комисията за да подкрепи днешното правителство в египет и да се противопостави на ислямистката заплаха на мюсюлмански братя? благодаря за вниманието. E- Господин Вегас, четири години изпълнени с иллюзии. И четири години, през които а, народа претърпя много. Запада знаеше за всичко, което се случва в страната. 1,8 милиарда щатски долари са преведени през тези години. Само Израел и Колумбия получават повече. Населението страда от глад, от недояждане. Не трябва да се ам, гледат само стратегическите интереси на Запада, а хората трябва да вземат съдбата в ръцете си. Благодаря ви. Господин председател, госпожо заместник председател на комисията, през януари 2012 година избухна арабската пролет. Пролет, да. Но пролет, която не завърши с нищо. Разбира се, решението на проблемите не е лесно. Беше му Барак, беше Морси, сега е Алсиси. А, египтяните, египетският народ винаги са били а, близки и приятелски настроен народ към Европейския съюз. Ние по принцип а, помагаме на онези, които защитават човешките права. Затова те трябва да се върнат към човешките права и към правовата държава. Трябва да им се каже, обаче трябва да бъдем приятелски, откровени и трябва да им кажем, ако искаме да бъдем приятели, трябва да се променят нещата. Аз разбирам загрижеността на парламента относно събитията в Египет. Вярно е, че има известни крачки напред, бе приета конституция, да, но аз се съмнявам, че че трябва да приемаме трета резолюция за Египет в рамките на една година. Нека бъдем честни все пак. Египет трябва да бъде демокрация, както трябва да има демокрация в целия свят. Но, но а, това трябва да стане без да се намери равно, на, на, на, равновесието в региона. Господин Пандер. Е, Благодаря. Всички знаем, че Египет е ключова страна в региона, играла е много важна роля и може да продължава и в бъдеще да играе такава. Страната обаче става все по-податлива на различни влияния. Важно е прехода в Египет да премине добре на, предизвикателства, на предизвикателствата може да се откликне по такъв начин, като се консолидира демокрацията и правата. Важно е, е Египет да следва демократичните си принципи. Само така Египет може да има бъдеще. Колегата Голаш, благодаря ви, господин председател. Египет е важен и затова всички ние сме силно обезпокоени, тъй като в страната все още има голям, голям брой проекти. Именно те доведоха до революцията от юни 2011 година. Безработица сред моите хора, безработица сред жените, крайна бедност, религиозни конфронтации. Всички тези проблеми заплашват демократите и свободата в най-населената демократична страна в арабския свят. Но ние все още пазим надеждата си за Египет. Предстоят парламентарни избори. Това може би ще бъде възможност за засилване на политическата стабилност, или поне така се надяваме. Също така трябва да съблюдаваме в страната да има и необходимата економически растеж, който да допринесе за бъдещето на страната. Трябва също така Египет да съблюдава основните ценности и принципи и затова Европейския съюз трябва да съблюдава провеждането на изборите. Те имаш коля с Следващия оратор. Госпожа Гомеш. Na região do Médio Oriente e Norte da África, ou искаме Египет да е силна държава или искаме народът да страда. Политически опоненти и журналисти а, биват хвърляни в затвора. Става въпрос тук за правата на, на а, човека, правата на жените и така нататък. Правосъдната система все още не е независима. В Средиземноморието също има нужда от силен Египет. Това обаче не се получава, когато демокрацията се задушава. Точно обратното. От Мобарък се стигна до Морси. Ев... Ние искаме повече да бъде постигнато след провеждането на избори. Трябва и ние да положим повече усилия в района Средиземноморието. Трябва много повече да, се, е, да бъде направено по време на управлението на генерал Сиси. Благодаря, господин председател. Има демократичен дефицит в Египет а Египет играе доста важна роля в Близкия изток и Средиземноморския басейн. Днес Египет се бори редом с Запада срещу тероризма, а същевременно Египет може да бъде стабилизационен фактор заедно с Кипър и други страни, особено в момент, когато Европейския съюз не може да намери начин за решаване на проблемите на Кипър. Трябва да намериме начин да си сътрудничим с Египет срещу проектите и плановете на исламистите и фундаменталистите. Дори в областта на а, вероисповеданието никой не е съвършен и Европейския съюз не е съвършен. Така че Европейския съюз трябва да подкрепя Египет, за да превърне дем... египетската демокрация в истинска, стабилна е, демокрация, в която ще има човешки права и ще се е, има борба срещу термо... тероризма, за да се стабилизира страната. Благодаря. Благодаря, господин председател. Както вече чухме днес, Върховният съд в Египет вчера отмени последната присъда срещу бившия президент Хоси Мубарак. И така 4 години на тежки саможертви от страна на египетския народ изглежда са били напрасно. Още повече при положение, че по време на, че при на подиването на власт на, на, на президента Сиси насам имаше голям брой арести и а, НПО и медиите са обект на преследвания. имаше жертви, жертви, подобни на жертвите от площада Тянамън, но за разлика от събитията, в Китай света не знае имената на жертвите на, пощадите в Египет. И в крайна сметка, ако оставим нещата без отговор, това ще навреди както на египетския народ, така и на Европейския съюз. Въпросът ми е каква е вашата стратегия, госпожо Върховен представител? При положение, че в Египет има толкова, голям, толкова много възможности за оказване на натиски на сили срещу народа не трябва ли преди всичко да се забрани износът на военно уважение към Египет? Госпожа Макова има думата. Mulțumesc. În ultimul an, în Egipt... Благодаря. През последната година много лица бяха арестувани в Египет и най-вече такива, които са протестирали. Много от тях са били осъдени на смърт. Има и масови арести а, и на журналисти. Хората страдат от недояждане, няма достъп до здравоопазване. Това е недопустимо трябва много ясно да действаме по отношение на Египет. Политическите затворници трябва да бъдат освободени, трябва да се спазват човешките права. Само тогава можем да водим диалог с Египет. Египет е вашен партньор на Европейския съюз, но сега Египет трябва да се обърне към тези хора, които очакват помощ. Госпожа Могерини, благодаря на всички за дебата. Благодаря ви и за това, че е, с, така пр, е, за това, че ми благодарихте, че съм тук е, в пленарна зала с вас. Но мисля, че наистина трябва нещата да се променят, защото 9 часа е много дълго. Не само за мен, но и за вас. Сега за мен е това е задължение. Не, не знам как успявате, как е, издържате но този дебат беше и много интересен и беше едно удоволствие да изслушам този дебат, който е ужасно полезен също така за мене. Аз е, ще, ви, аз ще бъда тук и утре сутринта, така че тези, които ще бъдат тук, ще можем да продължиме. И когато казах на изслушването си, че ще работя с парламента, аз наистина го мислех, така че няма нужда да ми правите комплименти. Това е просто моя отговорност, мое задължение. Аз е, Наистина смятам, че трябва да се работи рационално, ефективно с парламента. Сега. дебата по положението в е, Египет беше един от е, трите, които вие проведахте през последната година, но смятам, че това още веднъж е, така е, създаде създава като че ли едно равновесие, един баланс между две неща. Ролята, която Египет е играла, играе и ще играе в Близкия изток и за стабилизиране на регионалната политика и от друга страна вътрешния преход към демокрация в Египет е, Египет, който трябва да бъде насърчаван и подпомаган от нас е, да върви по този път. Разбира се, те сами ще го направят а, е, с помощта на новата си конституция. Аз не съм съгласна с тези, които казват, че арабската пролет се превърна в е, ис... ислямска зима. А, сега мисля, че това а, а, не може да се каже за Египет и не може да се каже дали става дума за ислямска есен или зима, но аз мисля, че когато а, наричаме по този начин страните, ние сме просто несправедливи, защото не, нека не забравяме, че в продължение на години европейски страни минаваха през преходи, преходи, които бяха трудни, противоречиви е, и мъчителни. Това е историята. От сега не можем да предвидим какъв ще бъде е, резултата но мисля, че всъщност се отваря един сезон, който е пълен с надежда за тези страни. Защото в крайна, в крайна сметка арабската пролет до някъде е, е успех, защото доведе до а, е, промени и при всички случаи гражданското общество а, е, навлезе а, е, активно в обществения живот. Така че нещата са сложни. Не можем да ги разглеждаме еднозначно. Не мога да отговоря на всички въпроси, които бяха, ми бяха зададени, защото това ще ни отнеме още 9 часа, може би, но а, бих искала да спомена две неща. От една страна е, е, един е, депутат повдигна един конкретен въпрос, едно конкретно конкретен случай на Ибраим Алауа. Става дума за ирландски гражданин, който е в египетски затвор. Ние аз следа много отблизо развитието на нещата. Е, ние следиме и чрез нашата делегация, и както исках да кажа на депутата, който не е вече в залата, обсъдихме това с ирландското правителство преди няколко дни. И още един а, е, проблем, който а, е, мога да спомена. А, на няколко пъти съм разговаряла с. А, египетския президент и външен министр, но в друг, в друг капацитет, не, не в сегашното ми качество. Така че аз пред, предвиждам в най-скоро време да бъдат проведени официални срещи с египетските власти защото, както много е, от вас казаха, трябва да намерим един правилен и баланс е, между е, ролята на Египет в момента и ролята, която Египет ще играе в региона за бъдеще. Благодаря ви. Има и резолюция, която ще бъде приета. Утре в 12.30 ще бъде гласувана резолюцията. А сега бих искал да, да благодаря